Кели, една минута. Дигиталният е, свят предлага много възможности на хората, както за е, развлечение, така и за работа. Има много е, цифрови а, технологии, които а, са на разположение и на предприятията, а, в обществения и в частния сектор и на гражданите високоскоростен широколентов интернет е голямо предимство за гражданите, които разполагат с тази технология. И аз мятам, че трябва да се намери правилния баланс в това отношение, което означава, че ще трябва естествено да обърнем внимание и на негативните страни. Хората страдат понякога поради е, цифровизацията, е, ще трябва да се класифицират много добре нещата, ще трябва и в образованието да се обърне особено внимание на е, на предоставянето на съответните знания и умения, за да могат младите хора да е, се справят с новия цифров свят. Благодаря. Литао Маркес. Foi aprovada a lei que благодаря. В а, а, Белгия парламента а, се говори а, за отчуждаване а, на поземлени имоти за развитие на железопътната инфраструктура. Но не може а, да се спре промишлената революция. Идват новите технологии то много бързо. Все повече се налага промяна в уменията и компетентностите. И от социална гледна точка това има своите важни измерения – както личния, така и професионалния живот са засегнати от е, тези големи промени. и е, трябва да се постигне е, баланс между трудовия и личния живот с голямо внимание като една соната на Моцарт, на четири ръце трябва да се свири. Благодаря, господин Танк. Благодаря, госпожа председател. Ще станем скоро свидетели на исторически момент. Следващата седмица комисията ще представи три цифрови стратегии и 2020 година може да се окаже е, родната, родилната година на цифровата революция. Но трябва да, да, да, да решим е, какво означава цифрово достоинство, цифрова неприкосновеност е, за напред. Ще дадем ли възможност на търговците да навлизат в личния ни живот? Или ще осуетим всичко това и ще задушим тази инициатива? Трябва да видим, що е обществен интерес. В Холандия Google се ползва 70% от всички училища. Е, Google ли ще определя как и колко учат децата? Е, или пък е, да им кажем как те да, да, да търсят информация, как, как да се ориентират, да ги насочим към информацията, утвърждаваща европейския начин на живот в цифровата ера. Нека да работим в тази посока. Благодаря. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на комисията. Комисаря Шмидт има думата. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, э, след като изслушах э, вашия дебат, мога да констатирам, че е на лице широк консенсус помежду ви Както от една страна, що се отнася до необходимостта да се развива и за напред цифровата економика, тъй като фактически тя няма альтернатива, поне в Европа, така и същевременно, що се отнася до голямото значение, което вие отдавате на различните аспекти, е, различните рискове, свързани с тази нова економика. Социални рискове, свързани с социалната защита, е, социалната закрила, рискът от това неколцина големи компании да контролират нашите данни, но няма някакъв фатален детерминизъм от една страна между развиването на цифровата економика и от друга страна правата на хората, социалната закрила, лична неприкосновеност и прочие. Не бива е, да следваме обаче сляпо е, техно, е, техническия прогрес. Следва да го направляваме. И аз мятам, че след като изслушах вашите разисквания, комисията може да се вдъхнови категорично да работи в две направления. Две направления. От една страна цифровата стратегия, и от друга страна, началото на работата по защитата по, по, по, на, на правата, по правните гаранции. Комисията ще организира голяма конференция, посветена на цифровите платформи. Надявам се и съм сигурен, че Европейският парламент ще се включи активно в тази конференция. Е, така че, наистина, европейският модел в цифровата област да бъде образец. И ние вече сме образец, що се отнася до защитата на личните данни, можем да дадем отново положителен пример в защита на социалните права е, и е, насърчаването на новите технологии в услуга на цялото общество. Благодаря. Е, благодаря. Сега думата има представителят на съвет, държавен секретар госпожа Бърняц. Уважаеми госпожи и господа, е, ролята на е, обществените организации, на социалните партньори, на е, институциите, директивите, регламентите, заключенията, всичко това вече сме съгласували и приели заедно. Това, което още ни липсва, е една специална стратегия за цифровото развитие – но разбирам от комисията, че скоро ще има такова предложение. Е, вярвам, че ще продължим е, плодотворното сътрудничество с Европейския парламент и комисията по тези важни въпроси. Благодаря ви. Благодаря. И така приключихме с тези разисквания и преминаваме към следващата точка от дневния ред изявление на комисията по стратегията за равенство между половете. Напомням ви, че можете по стандартния начин да се регистрирате или да използвате уредбата на вашите места, за да подадете сигнал, когато искате да използвате процедурата синя карта. And I would like to give the floor straight и сега веднага бих искала да дам думата на комисията. Комисарят Дали има думата. honourable members Уважаеми членове на парламента, много ви благодаря, че включихте стратегията за равенството между половото в дневния си ред. Още от началото на мандата си имах възможност да се срещна с мнозина от вас. И в разговорите се убедих, че всички ние заедно следва да извършим още много работа в тази насока – благодаря ви за изразената подкрепа към мен и към комисията по най-различни поводи. Европейския съюз и неговите граждани се нуждаят от а, безусловната ви подкрепа а, за да се постигне равенство между мъжете и жените в цялото им разнообразие. Равенството е основополагащ принцип на Европейския съюз. Но все още не сме постигнали е, целта за равенство между мъжете и жените. Жените получават по-низко трудово възнаграждение. Всяка трета европейка е, е пострадала от сексуално е, или физическо насилие до 15 годишната си възраст и това са милиони жени. Чудовищни са неравенствата. Пред председателят на комисията госпожа фон дер Лайен, заместник-председателя на комисията госпожа Юрова ме подкрепят изцяло в работата ми в, тази област. Основополагащ момент ще бъде стратегията за равенство между половете. Предвижда се да се приеме в началото на март седмицата, когато е Международният ден на жената – това е политически ангажимент към равенството между мъжете и е, жените с цел да се постигне равенство между половете в Европейския съюз и отвъд него. Стратегията ни е амбициозна в контекста на е, видимо и все по-добре организиращо се движение срещу правата на жените, срещу равенството и в Европа, и по света. Ето защо повече от всякога сега е необходимо най-категорично да заявим ангажимента на комисията към равенството между половете. Бяха проведени широки консултации по стратегията, включително и обществено обсъждане с над 3200 отзива. Хоризонтален въпрос е равенството между половете и ние предлагаме двояк подход – хоризонтално включване на въпроса за равенството между половете и тематична работа. Така по-системно ще можем да работим на ранен етап от разработването на политиките във всички области. Що се отнася до съдържанието, възнамеряваме да представим едно положително, ориентирано към бъдещето виждане е, за Европа с равенство между мъжете и жените, момчетата е, и момичетата, без стереотипи, без предупреждения, с равни възможности да се развиват, да добруват в всички области на живота, включително и в пазара на труда – Трябва да се преодолеят е, стереотипите, които все още битуват. В е, политическите насоки, обявени от председателя на е, комисията, са очертани приоритетите, включително преодоляване на разликата в заплащането на труда, повишаване на прозрачността на мерките, по-голям дял жени в ръководните органи, по-добро съчетаване на професионалния и личния живот, присъединяване към Истанбулската конвенция, това продължава да бъде приоритет. Въпреки усилията ни в съвета се блокират усилията за утвърждаване и изпълнение на директивата за пострадалите от насилие. Също така ще се спрем на други важни нови елементи, като например насилието срещу жени в интернет и равенството и цифровизацията с оглед на недопускането на предразсъдъци и изкривяване на подхода на основата на пола. Задължителни мерки за прозрачност на заплащането възнамеряваме да предложим в края на годината. Зная, че въвеждането на мерки за задължителна прозрачност на трудовото възнаграждение може да се окаже голямо предизвикателство, но смятам, че по такъв начин ще се отчетат интересите на работниците, на работодателите и на държавните органи. С нетърпение очаквам е, по-нататъчните обсъждания и срещи с вас. Мисля, че заедно можем да постигнем качествена промяна в един свят с повече равенство между хората. Благодаря. Much, on... Благодаря, госпожо коминар, е, комисар. От името на ЕНП за минута и половина госпожа Франсен. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Нека първо да благодаря на комисията за това, че поставя в, на дневен ред темата равенство на половете. Е, изключително важно е да постигнем равенство на половете е, в Европейския съюз. И независимо от това, че говорим отдавна на тази тема, е, все още има много разлики жените все още биват подценявани по отношение на техния експертен опит, по отношение на тяхната професионална мощ. Жените би трябвало да бъдат в много по-голяма степен включени в управителните съвети на предприятията, в цялата политика по отношение на климата, опазването на околната среда. Необходими са ключови функции за жените. Стратегията за равенство на половете трябва да промени Европа, да се преодолее разликата в заплащането и пенсиите, да се насърчат жените сред предприемачите, да се преодолеят стереотипите по отношение на двата пола е и да се постигне действителен баланс между професионален и личен живот. Европейският съюз трябва да даде шансовете на жените, шансове, които те заслужават. И разчитаме на стратегията в това отношение. Благодаря. От името на групата на Прогресивния съюз на социалисти и демократи в Европейския парламент, госпожа Найхъл. Благодаря много сърдечно. Уважаема госпожо Дали, ние сме на ваша страна, когато става дума за истински напредък по отношение на равенството между мъже и жени в Европа. Жените не са по-слаби те биват е, отслабени поради е, различни приказки, е, е, е, митове и легенди, традиции, ако щете, стереотипи. И след пет години въздържаност по темата. Ние желаем една нова стратегия, но една стратегия, която е съпроводена от ясен план за действие, в който няма връщане назад. Ние в никакъв случай не можем да се откажем от искането си за равенство на шансовете и прекратяване на дискриминацията по признак пол не само в определени политически сфери е, ще работят жените, а и в бюджета, и в изследванията, в селското стопанство, в е, цифровизацията, във всички политически сфери жените трябва да бъдат видими, да бъдат е, признати. Борба срещу насилието спрямо жени – няма да говоря сега за е, свързване на личния и професионалния живот и баланс между тях, е, без да засегне и темата е, насилие спрямо жените. Ние е, стигаме и до темата демокрация така. Е, желаем да се направи едно изследване за въздействието на националистическата политика върху нагласите. Е, непрекъснато това а, взаимоотношение между мъже и жени в обществото трябва да се разглежда в неговата динамика. Равенството е необходимо. Ако равенството не съществува в държавите членки или в някоя държава член, тя трябва да бъде съответно е, наказана. Благодаря. Господин Толерт, госпожа Толерт, извинете. Комисар, шер колега. Госпожо комисар, уважаеми колеги, благодаря ви за ангажираността, за енергичността, с която полагате усилия за реализирането на тази стратегия за равенството. Крайно време е. Предвид сътресенията, на които е подложен Европейския съюз, е крайно време наистина равенството на мъжете и на жените да стане реалност. Особено в здравеопазването. У нас абортът бе легализиран през 1974 година. И въпреки това, през 2020 година все още има мъже и жени от Европейския съюз, които нямат легален достъп нито до аборт, нито до сексуално на просвет всички европейски граждани следва да бъдат равни пред здравеопазването. Нарушаването на сексуалните и репродуктивните права на жените представя нарушение на правата на човека. Недопустимо е това и трябва да се борим срещу него. Трябва да се борим срещу насилието първо да вземем економическото и финансовото насилие. Ако днес честваме постиженията на жените в науката, все така остава недопустимото неравенство на заплащането между мъжете и жените, както и в пенсионното осигуряване крайно недопустимо. Равен труд, равно заплащане. Мъже и жени, независимо какъв е происхода им, какви са убежденията им. Недопустимо е жените към момента на пенсионирането си да са ощетени поради това, че са били майки. Недопустимо е жените да бъдат недопредставени в корпоративния свят. Необходимо е равенство на достъпа до властта. И тази стратегия ще въведе конкретни задължения и, и, и Европейския съюз ще докаже на практика, че равенството не пречи на економическата ефективност. Трябва да се борим и срещу физическото насилие. Истанбулската конвенция е блокирана. В такъв случай трябва да търсим альтернативни решения да, да се приеме е, директива, тя да не се блокира, прочем, от съвета, забраняваща всякаква форма на насилие. Следва подхода да бъде интерсексуален и с един пример, с пакта Симон Вей е, се е, реализира е, такава една възможност за обединяване на усилията в тази посока. Нека не пропускаме тази възможност. Благодаря. Дякую, пани посел. Припоминам... Благодаря. Позволете ми да ви напомня все пак, че имаме времеви регламент. Е, не го нарушавайте. Кристина Андерсон е следващата от ИДЕ. Напомням на всички колеги, че съгласно правилника на парламента, е, в пленарната зала не могат е, да бъдат размахвани флагове, да бъдат демонстрирани каквито и да било символи. А, депутатът, който предстои да вземе думата, моля да свалите тези флагчета, Разпоредителите следва да, да напомнят на колегите. Имате думата. Благодаря ви. Разбирам, че президиума се страхува от национални флагове. Това е позор. За мен е обида да се отстранява националния ми флаг. Стигам до стратегията. Има вече е, в известен смисъл равенство между половете, но но ние не се раждаме равни, ние сме различни мъже и жени. И мъжете и жените имат съвсем различни е, склонности, е, положителни и отрицателни черти. Не можем да се съсредоточаваме върху мъжете и изведнъж да ги обвиняваме за всичко, което не е, е добро на този свят. Защо не се насърчават мъжете да бъдат мъже, а жените да бъдат жени? Защо трябва всички да сме равни? Защо се смята, че трябва да се облагодетелстват или мъжете, или жените? Защо, в крайна сметка, е, от някакво централно бюро е, на Европейския съюз да се ръководят нещата в държавите членки? Е, говори се за план за действие и може би ще се напиша в този план, че бащите и майките трябва да си разделят и отговорността и грижата по отношение на кърменето на децата. Защо говорим за дискриминация на жените, които, да кажем, са решили да останат у дома, да гледат децата си, да се занимават с домакинство. Защо се смята, че жените непременно трябва да се развиват професионално някъде навън? Е, и може би трябва да ги направим каналчи или някакви други е, общи работници, за да има пълно равенство. Спрете да превъзпитавате хората. Спрете е, да им налагате някакви безумни идеи за развитието на обществото. Оставете хората да бъдат хора. Благодаря. Bardzo dziękuję pani poseł. Dziękuję również za... Благодаря ви за това, че отстранихте флака. Това са правила, които въжат за всички. Госпожа Кунки, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Представя се нова а, стратегия за равенство между половете с а, един дълъг списък от мерки и политики. Но аз, като човек от групата на а, зелените, не виждам мерки, е, които са свързани с най-голямото предизвикателство на нашата епоха измененията на климата. И жените са по-тежко пострадали от е, тези изменения поради економическата и социалната несправедливост. Трябва е, да се промени нашата концепция за равенството като се даде а, максимален приоритет на този въпрос в а, стратегията за измененията на климата, зеления пакт, няма нито една дума за равенството между мъжете и жените. Вие като ресорен комисар, госпожо, дали знаете че а, екологичното а, равенство, екологичната справедливост е нещо, на което ние много държим. Нашата група, групата на зелените, настоява за включването на равенството и в а, тази стратегия. Очакваме а, конструктивно сътрудничество а, с госпожа Дали. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Равенството е основополагащ принцип на Европейския съюз, тъй че новата стратегия за равенството на половете следва да бъде и амбициозна, и реалистична. Как трябва да се реализира на практика този принцип? Е, изправени сме пред нови предизвикателства, в това число е, е, неравното заплащане, неравното пенсионно осигуряване, феминизацията на определени професии. И аз бих искала да насоча вниманието към национална нормативна, извинете, уредба, която да позволява на жените да съчетават грижите за децата си с професионалното развитие. Е, следвало да се противопоставим също така на насилието срещу жените, в това число цифровото, кибернетичното насилие, порнографията, търговията с женското тяло. Е, за съжаление, в Европейския съюз жените все още са застрашени от е, осъкътяване на, на половите органи, от други форми на физическо и морално насилие. И според мен не бива да чакаме държавите членки, парламентът следва да наложи своя принцип на единството в многообразието. Благодаря сега госпожа Перейра за една минута от Обединена левица. E e Благодаря, госпожо председател. Трябва да обърнем особено внимание и на социалното изключване е, едно е, явление, което е, в никакъв случай не бива да допускаме. Мъжете и жените трябва да работят при еднакви работни условия, да получават еднакво трудово заплащане за равен труд и съответно еднакви пенсии. Е, в образованието естествено трябва да се засегне въпроса за равенството. Е, отпуска е, за родителският отпуск трябва да се заплаща изцяло. В това отношение има само огласени хубави намерения, но не не е достатъчно да говорим само за равновесие между личния и професионалния живот. Трябва действително да постигнем тези цели. Госпожа Диналти, една минута. Независимо. Благодаря, госпожо председател. Тук много говорим за равенството между половете и прав, правата на жените. Но да си кажем истината. Така, такова равенство между мъжете и жените не съществува. Много добре знаем как жените са потискани и унижавани. Няма равенство в отношението, няма равенство в заплащането. В много страни проституцията е легализирана и вместо да се борим с тази язва на обществото, предпочитаме да се обръщаме на друга страна. В Европа има жени, убивани и осъкътявани от мъжете. Трябват ни правила, но не като палиатив, а като задълбочени мерки за премахване на насилието. Обръщам се сега към майките – Възпитавайте вашите синове като мъже с ма. Научете дъщерите си да не зависят от никого и да отстояват своята свобода, права в физически и морален смисъл. Благодаря госпожа Роза Естера Сферагут. Е- Благодаря госпожо председател приключи работата по стратегията от 16 до 19 година. Сега подхождаме към новата стратегия за равенството до 24 година. И би трябвало съветът и комисията да спазят поетите твърди ангажименти. Това се очаква от цяла Европа. Равенството на всички граждани. Става въпрос за демокрацията. Нито едно общество не може да процъфтява без да зачита човешките права. Равенството е човешко право. Трябва да се борим за равно заплащане, за равно пенсионно осигуряване, да се приеме директивата за равното заплащане, за колективното договаряне. Необходимо е също така равенство и по отношение на вземането на решение. Трябва да се, да се приемат конкретни мерки в това отношение. Е, трябва да се борим с е, е, половото насилие. Последните данни сочат, че от всеки три жени две са били по едно или друго време жертва на насилие. И най-вече трябва да направим така, че стратегията да обърне внимание на хората с увреждания, е, на дискриминацията по отношение на тях, възрастовата дискриминация и половата дискриминация. Е, благодаря е, за една минута господин, госпожа Блиенкевичитю. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря ви, госпожо комисар, за активното начало на вашия мандат. Благодаря ви за стремежът максимално скоро да представите стратегията. Пожелавам ви успех. Трябва обаче да изразим много ясна позиция по това какво трябва да е съдържанието й. Преди всичко нуждаем се от конкретни мерки за борба с насилието срещу жените и прилагане на Истанбулската конвенция, както и борба с бедността сред жените – по време на предишния мандат на парламента се опитахме да работим по темата за съчетаване на трудовия и личния живот. Призовахме и за преодоляване на неравенството в заплатите и пенсиите. Тук са необходими конкретни решения и се надявам, че ще се постигне стратегията не само на хартия, но и като изпълнение. Благодаря. Давам думата на господин Рамос. Es muy importante esta estrategia. Много е важна тази стратегия за равенството е, на мъжете и жените. И днес е, толкова повече, е, от когато и да било до сега, предвид растящото неравенство в Европа, предвид посегателствата срещу правата и правата на жените. Е, е, най-тежкото посегателство срещу равенството е насилието и най-тежкото насилие са убийствата. Убийствата на жени, които е, не представят в Европа. И трябва да сме наясно, трябва да подчертаваме, трябва да отстояваме Истанбулската конвенция и да заклеймим тези страни, които не желаят да я ратифицират. Не бива да, да, да, да се изпадаме в парализа някаква. И в това отношение два основни елемента. Първо, данните Госпожо комисар, не е възможно Европейския съюз да не сполага с статистик. Трябва да знаем каква е реалността на насилието срещу жените в Европейския съюз. Данните са ограничени, не са особено надежди. От, е, и, и по тази причина, по 11 член от Истанбулската конвенция, следва да е, постигнем напредък по събирането на статистическа информация, съпоставими данни за е, насилието. И в тази връзка, във връзка с данните, трябва да. да кажем, да, да, да посочим нещата с, с имената им. Това насилие е, е престъпление. И, и, и, и тези престъпни състави следва да бъдат уредени в е, европейското право. Е, ако вървите по този път, парламентът ще ви подкрепи. Благодаря. Госпожа Лизи, минута и половина. Благодаря, уважаеми е, колеги, госпожо комисар. Подкрепяме като обща ценност равенството между мъжете и жените – трябва да работим за утвърждаване на това равенство в политиката на всички области и в парламента, и в културната област, навсякъде. В трудовия свят неравенството на жените води до економически загуби. Европейски институт за равенството между половете има проучване, че неравенството между мъжете и жените води до економически загуби, като се устойности неравенството се стига до извода, че се губят 10 милиона работни места с 10% е по-малка економическата реализация на единия свят, на единия пазар. Драматични са промените е, с Зеления пакт, с стратегията. Мисля, че тази стратегия е много важна, защото Сметната палата проучва как се отразява равенството между мъжете и жените в бюджета и през 2021 година ще видим изводите и ще видим как комисията на госпожа фон дер Лайен ще работи в този нов свят. Благодаря, господин Уртасон. Благодаря, е, госпожо комисар. Много хубаво е това, че ще има стратегия е, през 2019 година също се очакваше такава стратегия. Имаше и няколко други предходни години, в които се обещаваше стратегията. И сега действително вече разчитам на това, че ще се стигне до истинска стратегия, колкото е възможно по-бързо, защото много хора я очакват. Изключително важно е да се направи всичко това е, което сме предвидели е, и в стратегията по, по отношение на законодателството е, на е, Европейския съюз. Ще трябва естествено да работим в тясно сътрудничество. Но нека да е, направим равенството е, на половете всъщност в основна посока в цялото законодателство. Нека да говорим за отпечатък на равенството на половете. Това е което очакваме от комисията. Това очакват хората от вас. Благодаря. Следващият оратор Госпожа е, Можданорска. Благодаря, госпожа председател. Госпожа Кописар, ну, добра новина е, че сме се захванали с тази стратегия за равенството на половете. На прага на четвъртата индустриална революция сме, техническа гледна точка, цифровизация и прочие, но все още нямаме такова основно равенство каквото е половото. До 2020 година в световен мащаб всички страни са сложили край на половата дискриминация, т.е. ако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 Шири се бедността, шири се бедността сред жените, до 60% е разминаването по заплащане, повече от 35% разлика в пенсиите, неравно представителство в изпълнителната и законодателната власт, неравно представителство в различните професии. Бедността не може повече да бъде с женско лице в Европейския съюз. Госпожа Модик има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, Искам много елементи да има в стратегията, но ще се спра само на един сексуалното здраве. Независимо от религията, от културата, политиката, това е право на всички момичета. И се надявам, че ще бъде подобаващо отразено в стратегията. За да постигнем равенство в обществото, трябва да обърнем внимание на пазара на труда. Там е необходимо равенство. И тук се поставя важния въпрос кой поема грижата за децата, как се организират, как се организира грижата за възрастните. В Финландия правителството предлага нов модел с квоти на отпуските за отглеждане на деца. Благодаря, дам думата на господин Оливарес за една минута. Disse Rita Levi Montalcini, le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Винаги жените трябвало да носят две дини под една мишница и да работят и да се грижат за семейството. Те са гръбнака на обществото. И същевременно не са ефикасно и пълноценно гарантирани техните права. През изминалите три години има 11% разлика в безработицата на мъжете и жените – 16% е разликата и в заплащането, да не говорим за насилието срещу жените. Жените се нуждаят от гаранции на правата им. Мъжете и жените без значение трябва да имат равни права. Не е възможно жените да изпълняват падат в ситуация, в която има посегателства срещу личните им обществени права. И това не е женска кауза, това е кауза на цялото ни общество. Благодаря. Давам думата на госпожа Лукашевска за една минута. Благодаря, госпожо председател. Действително, 21 век е, все още продължаваме да говорим за неравенство между мъжете и жените. Хубаво е това, че комисията превърна темата в приоритет в програмата си. Жените в селските райони се борят с редица трудности е, по отношение на информацията, на е, достъпа до детски заведения за децата им, е, до здравно обслужване. Жените и в тези райони заслужават по-добро образование, заслужават по-добри работни места – а те продължават да бъдат е, ниско платени, много по-ниско от мъжете. Е, има толкова много жени, които са изпитали е, насилие върху себе си, сексуално насилие. Те са до голяма степен и економически зависими. Е, особено е, жените с е, увреждания са, са онеправдани и ще трябва да помислим за всички тези хора. Господин Матич има думата за една минута. Нека да ви напомня още веднъж, че трябва да спазвате времето за изказване това въжи и за хората, които използват синята карта. Благодаря. Poštovane колегица и kolege, povjerenice. Благодаря, госпожа председател, госпожа комисар, колеги. Много се радвам, че Стратегията, която обсъждаме, определено е, демонстрира приоритетите на комисията. Живеем времена, в които е нужно да, да се работи, за да не се допуска отстъпление от завоюваните вече от жените права. Е, не можем да допуснем съюзът да е, не е съюз на равенството. Сексуалните и репродуктивните права са изложени до сега на, на, на най-сериозен натиск Шири се половото насилие, е, дискриминацията е, и по повод на заедостта, и по повод на образованието. Не отстъпват някои патриархални е, привички. И Европейският съюз трябва да засвидетелства твърдата си решимост и за напред да отстоява правата на жените, да бъде световен лидер в това отношение, да не допуска да се, да се върнем в средните векове. Това е изпитание и ние трябва да се окажем на висотата на това изпитание. Госпожа Чех има думата за една минута. Благодаря. Много се радвам, че работим по стратегията за равенството между мъжете и жените. За мен това е много важно. Ще открия само един момент. Насилието срещу жените. Обикновено говорим в числа. Всяка трета европейка се казва. Но за мен ето това е лицето на насилието срещу жените. Смела жена, грубо нападната в собствения си апартамент от своя партньор. Отказано е, е съдействие в болницата, от полицията и след това в Унгария тя беше обвинена в политическа истерия. Тя няма да се откаже. Тя е застъпник на закрилата на жените и аз призовавам комисията да изпълни обещанията си да сложи край на насилието срещу жените. Това трябва да се смята за вид престъпление. Всички и Европейския съюз трябва да се присъединят към Истанбулската конвенция. Благодаря, но не забравяйте правилника за дейността. моля не използвайте плакати в пленарната зала в по-нататъчните си изказвания, защото правилата въжат за всички. Благодаря ви. Госпожа Райнтке. Луиза Регименти. Извинявам се, казва председателя, госпожа Регименти, Жената е загадка поколения в човечеството са се опитвали да разгадаят тази тайна на живота, на обществото, със своята интуиция, със своята щедрост, със своята всеотдайност към семейството и обществото, тя създава една а, култура, един смисъл, едно чувство, на, а, с което носи само жената в своята женственост. Така тя може да допринесе а, е, за съкровищницата на човечеството. Безкрайни са битките е, за равенството и правата на човека. Много са пречките пред е, реализацията на това равенство. Този въпрос не може повече да бъде пренебрегван. Жените с, с своята мълчалива саможертва живеят в една враждебна а, е, среда и в тази а, е, действителност трябва е, да се прилагат всички законодателни и съдебни мерки срещу насилието, упражнявано върху тях. Виси е една омерта. Виси а, като дамоклев меч невежеството, предразсъдъците. И за това стратегията а, за а, равенство трябва да е с ясни а, показатели и с механизъм за наблюдение, прекъсват ораторката. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Райнтке. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Е, много дълъг е списък, който е, съм приготвила във връзка с темата, която обсъждаме. Действително трябва преди всичко да имаме е, законодателно предложение за неравенството на половете. 63 години е, е, Европейският съюз все още не е, е направил нищо по отношение на законодателното уреждане на тези въпроси, да кажем за равно възнаграждение на мъже и жени. Трябва правата на жените да бъдат насърчени в много по-голяма степен навсякъде в Европейския съюз. Вярвам, че Тръмп в САЩ, Путин в Русия, Болсонаро в Бразилия, за съжаление, не допринасят за едно по-добро развитие по темата, която обсъждаме и за едно действително мирно общество навсякъде по света. Надявам се, че ще можем да направим нещо по отношение на равенството на половете. Госпожа Стегрот, една минута. Много съм благодарна за това, което е, се прави вече за жените. Виждаме резултатите в е, висшите учебни заведения, в, е, на ръководни постове, на важни функции е, и постове е, и в политиката, но същевременно жените много често са жертва на е, насилие и много често и неравенство и много често се обвинява патриархалната структура за това. Но всъщност е, има е, така, едни тенденции, които говорят за привилегироване на определени е, групи. Обикновенно привилегированите са мъже. Не бива, естествено, една привилегия да се замества с друга привилегия за друга група. Ще трябва сами да определим нещата, така че да са равни всички. Елена Контура има думата за една минута. Кирия Епитропе, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, за да е, се увенчае с успех тази стратегия за равенство, вие преди всичко трябва да направите необходимото да се уверите, че е, държавите членки ще се, ще се ангажират в тази е, посока заедно с нас с, с е, нови насоки, нови принципи на равенството при задължителна нормативна уредба. Първо, безусловно, трябва да се ратифицира и прилага Истанбулската конвенция от всички държави членки за борба срещу насилието. Да се поеме ангажимент за преодоляване на неравното заплащане, да се гарантира равно представителство в управленските органи на търговските дружества. От 2013 година в това отношение нямаме никакъв напредък. И разбира се, трябва да се предвидят категорични санкционни мерки за борба с турмоза, и с дискриминацията. Разбира се, трябва да се борим с неравенството и в здравната област. Благодаря. Госпожа Рондинели има думата. Една минута. Благодаря. Европейския съюз и държавите членки имат задачата да водят битка за равенството между половете. Знаем, че политиката обаче сама по себе си не е достатъчна, за да се преодолеят най-различните економически, социални и културни прояви на дискриминацията в пазара на труда до сега не са намерени достатъчно убедителни форми на намеса. И за това тази стратегия ние възприемаме много положително защото тя може да доведе е, до големи промени на фона на е, цифровата и индустриалната революция. Те могат да помогнат да се намали неравенството между мъжете и жените. Всички възможни политически ресурси трябва да се използват, за да се преодолеят формите на дискриминация, на работното място. Като европейски институции, като гражданско общество трябва да направим всичко възможно, за да може да се сложи край на физическото и психическото насилие срещу жените. Ще подкрепим комисията в тези усилия да се води успешно битката за социална справедливост. Благодаря. Благодаря, госпожа Мария Волш. Една минута. Госпожо комисар, колеги, е, много се радвам, че е, говорим за стратегията на равенството, качеството на това равенство между мъже и жени е всъщност основното, е, което трябва да ни ръководи. Е, ще трябва да е, подведем всичко под знака на споделените ценности и да спрем с насилието спрямо жените, е, да видим защо именно жените са жертви на това насилие и как да им помогнем. В образованието, в е, е, обществената сфера изобщо трябва да се обърне особено внимание на тези въпроси. Нулева толерантност по отношение на неравенството. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че е, в момента обръщате внимание за равенството между мъже и жени в един нов променящ се цифров свят. Има толкова млади хора, на трибуната. Те ни чуват. Благодаря, госпожа Пичерно. Една минута. Микрофон. Моля да се включи микрофона на оратора. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. След броени седмици ще видим стратегията за равенството. Добра новина, отлична новина за всички нас. Като имаме предвид, че до сега не сме имали такава стратегия и за това приемаме много положително това предложение. Подкрепяме го, госпожо комисар. Новината е чудесна, защото е, Европа е тази е, част от е, света, в която жените имат много повече права, отколкото в други райони на света и все пак те първа предстои много работа. Виждаме колко голям процент е разликата в заплащането. Е, нелепо е положението на жените в това отношение. В социалните медии, в печата непрекъснато виждаме разкази за насилие, е, жертви е, са жени, момичета. Това е посегателство срещу нашия живот, срещу нашето общество. Затова е, настоявам за задължителни мерки. Не списък добри намерения. Задължителни мерки срещу насилието. Защото само по този начин може да се сложи край на драмата за нашите майки и нашите сестри, Убиват се жени, а убийците остават безнаказани на свобода. Не може, прекъсва ораторката. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani, pan poseł Dragos Pislaru. Czas wystąpienia. Господин Писларо има думата за една минута. Președinte, doamnă comisar Dali, am venit pregătit. Госпожо председател, благодаря, госпожо комисар. Дали а, аз а, съм си приготвил тук текст, но а, ще го оставя на страна а, и ще ви кажа няколко думи лице в лице. А, много хора смятат, че въпросът за равенството на половете е въпрос дребен, несъществен. А, мъжете специално гледат на всяка жена като на, на, на майка, на на съпруга, на дъщеря, е, е, някак си не, не, не осъзнават широкото обществено значение на въпрос. Е, става дума за неравенство на възможностите, за неравенство на права,